В никакъв случай не желаем да ги изоставим, а напротив да ги превърнем в граждани, готови да живеят в обществото, което чака на тях. Благодаря. И така приключихме дебата. Това беше последното изказване, казва председателят. Гласуването е предвидено за утре на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Харамс за финансовата помощ от общността за извеждане от експлоатация на блоковете е първи, втори, трети и четвърти на АЕЦ Козлодой в България. Програмата Козлодой, така наречена. Като начало давам думата за 4 минути на госпожа докладчицата Хармс. Благодаря, наистина. Благодаря за това, че ми давате думата. Наистина трябва да благодаря на комисията и на моите колеги от комисията по околна среда, както и от комисията за индустрия и енергетика за интересния разгорещен дебат. По едно нещо сме единни, че трябва да има европейска обща помощ и подкрепа за България при преодоляване разходите за е, извеждане от е, действие на четете реактора в Козлодуи. България през 2006 наистина получи 340 милиона, 2007 и 2008 250, 2009 9,80 милиона и сега решаваме, утре ще решим при гласуването за по-нататъчна солидарна помощ от Европейския съюз на стойност 300 милиона евро тази, е, тази е, солидарност е, следва, тъй като се полага, тъй като българското правителство обяви че е, е, и се съгласи с недостига на е, сигурност, на недостатъчната сигурност и се съгласи да извади от действие тези реактори. Сега с доклада си се опитвам да издействам, да приключим с последния транш от това, от изплащането на тези суми и с това да се, наистина да се направи разлика а именно парите, които не отиват пряко за извеждането, е, за управлението на, на е, отпадъците, е, тези средства, които са близо 120 допълнителни милиона, поне част от тях да бъдат инвестирани в планиране и подготовка за изнасяне и е, съхраняване на високо радиоактивните е, отпадъци. Това е поне един фон за тази задача, която досега, е, по която до сега не е работено в България е, наистина е, не успях да спечеля мнозинство в тези комисии за тази идея, но въпреки това смятам, че е, това е един важен повод. Е, това компромисите, които бяха договарни в комисиите, утре по тях ще се вземе окончателно становище, но две неща искам да постигна. Първо, във връзка с, с с демонтажа и е, е, съхраняването на отпадъците, е, спят, смятам, че комисията много внимателно трябва да проследи колко струва това, което се случва в Козлодуи. Колко пари всъщност ни трябват е, за извеждане от е, е, действие и за. Е, съхраняване на отпадъците, за да се гарантират съответните стандарти на е, сигурност. Е, за да е, разбира се, да не трябва да се е, е, средствата, които се дават на България, да се използват за инвестиции в въглища и твърдо гориво. По-специално се радвам, че е, така да се каже, този доклад е така поставя началото на един по-енергичен е, политически дебат е, и с комисар Етингер за наистина за крайното загробване на отпадъците, ядрените отпадъци от ядрената електроцентрала. Eh, да, благодаря. Гюнтер Йотингер има думата за отговор. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. На това трето пленарно за деня заседание пак говорим по енергийни въпроси. Не е първият път, не за първи път го правим. Финансиране от страна Евросъюза за извеждането от експлоатация на блоковете на АЕЦ Козлодой в България. Проблемът е, проблемът е сложен, труден, щекотлив. Благодаря на всички за градивния дух на дебата. На първо място на докладчицата госпожа Хармс, а и разбира се на всички останали докладчици в, в сянка, както и на Еврокомисията, която даде своя дан в крайна сметка всъщност предложението на комисията бива подкрепено, а именно допълнителни 30 милиона общностно финансиране. Това е в интереса на самия Евросъюз. Защо? Защото гарантира сигурността, ядрената, атомната сигурност. Освен това, това допълнително подпомагане ще бъде съсредоточено в същинското извеждане от експлоатация. И това днес възлиза на 180 милиона евро. Това на второ място и на трето място, разбира се, и поради това, че не бяха направени достатъчни финансови предвиждания през последните години, се налага допълнителното отдаване на европейски финансови средства за още по-добро гарантиране на общественото здраве и на опазването на околната среда. Те трябва на всяка цена да бъдат опазени от евентуални рискове. Надявам се, че предложението на комисията ще получи пълна подкрепа и ще бъде прието утре. Освен това, искам да подчертая и още нещо. Две конкретни два конкретни пункта, които ясно биват очертани както в доклада, така и в измененията на госпожа Хармс и са свързани с енергийния сектор. Българското правителство вече се обърна към нас с молба за допълнително финансиране – за преструктуриране на целия български енергиен сектор. Има вече прецеденти по този въпрос в Литва и в Словакия. До 2013 година има финансови задели по този въпрос, защото наистина е нужно да се създадат допълнителни заместителни електрически капацитети, тъй като тецовете тецовете ще излязат от употреба, а изобщо цялата енергийна карта на България ще бъде с ново лице, ще се преобрази с затварянето на АЕЦ. За това са нужни инвестиции в нови гаранции, в нови гаранции, които да покрият енергийното търсене, енергийното потребление в България. Ето за това ще продължим да финансираме тези мерки, мерки свързани с самата електрическа мрежа, електропреносителна мрежа. Сега по въпроса за подкрепянето на един, едно решение свързано с геоложко погребване на ядрените отпадъци. Комисията е съгласна, че трябва да се потърсят и да се намерят тези възможности. Има ги. Но това, това не бива да бъде включвано в същия финансов, в същия бюджетен ред. Просто защото ще изкриви конкуренцията. Ще изкриви конкуренцията и комисията неволно ще способства за това изкривяване на конкуренцията. Отработеното гориво и неговото преработване са свързани с ядрената енергетика. Това е вярно. Но няма нищо, което да налага финансовото подпомагане да излиза от енергийната бюджетна линия. Това, което трябва да финансираме е извеждането от експлоатация на четирите реактора. Няма две мнения по този въпрос. Подчертавам обаче сега, че постоянното съхраняване на отработеното гориво трябва да бъде обект на ново проучване в дълбочина и да се намери крайно разрешение. Едно от, един от вариантите би могло да бъде така нареченото геоложко погребване. Има още какво да се дообсъди. Резултатите ще ги постигнем в края на този дебат. Главното е, че 300 евро, 300 милиона евро са предвидени за извеждането от експлоатация на тези български реактори а и ще опазим по възможно най-добър начин общественото здраве, сигурността и околната среда. Ако одобрим допълнителното финансиране, в крайна сметка ще пратим едно кръсноречиво послание за това, че сме солидарни с България и с ядрената, незави... на ядрената сигурност. Благодаря. От името на комисията ЕНВИ, госпожа Парванова. Благодаря председател, Комисията по околна среда, бих искала да изразя своята подкрепа за подхода на Европейската комисия за това предложение и за доклада, както беше гласуван в комисия. Аз съм изключително доволна да видя, че линията, която защитавах в моя проектодоклад, е представена в окончателния текст и че сега Европейският парламент може да даде ясен сигнал за удължаване на финансовата помощ на общността по отношение на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕС Козлодуй. България е доказала добросъвестно отношение при използване на средствата за извеждане от експлоатация до 2009 и г. и удължаване на помощта на общността е необходимо за да се гарантира безопасно и навременно изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация извършвани при спазване на най високо ниво на прозрачност и защита на околната среда. удължаването на финансовата помощ за мерките за смекчаване на последиците от преждевременното извеждане от експлоатация на четирите реактора е от особено значение отчитайки въздействието и последиците върху околната среда цените на енергията за потребители и сигурността на енергийните доставки в региона. имаше известни опити за натиск над това досие поради политически и идеологически причини но трябва да имаме предвид какви са крайните цели на тази програма именно гарантиране на безопасно извеждане от експлоатация и справедлива компенсация за българя подкрепа на направените усилия в посока по устойчива енергийна политика и предоставяне на прозрачност при управлението на проектите и средствата. на госпожа хармс бих искала да кажа че въпросът с крайното е, депониране на радиоактивните отпадъци е много сериозен и трябва да бъде обърнато специално внимание но това не е въпрос пред който ще се изправи само българя. той е общо предизвикателство поради което ние трябва да разполагаме със специално създадена за целта европейска стратегия и програма. също така госпожо хармс искам да ви убедя че българя няма никакво намерение намерение да използва тези средства за допълнително развитие на топлоцентрали с употреба на лигнитни въглища. вие трябва да сте абсолютно спокойна че възнамеряваме да спазим всички свои изисквания и да сме напълно в линия с европейското законодателство както и с европейските модерни технологии. България е много отговорна страна и ще се постарае да бъде винаги добър и коректен партньор. благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Парванова. Използвам да ви да се обърна към всички вас и да ви помоля да говорите малко по-бавно, ако е възможно, защото тук моите любими конферентни преводачи непрекъснато натискат копчето помощ, помощ, СОС, тъй като не винаги успяват да следва тези скоростни изказвания. И в такъв случай всъщност се оказва, че вашето послание отива да само, достига само до тези, които говорят вашия роден език. Така че, моля, направете усилия, ако обичате да намалите скоростта. В противен случай просто не би имало възможност за превод. Благодаря. Преминаваме сега към изказвания на оратори от името на различните политически групи в парламента. На първо място господин Уручев от името на ЕНП за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, под натиска на определени политически сили, България се съгласи да затвори четири от ядрените си блокове в АЕЦ Козлодуй и изпълни този ангажимент точно в предвидените срокове. От своя страна Европейският съюз предостави с договора за присъединяване финансова помощ, ограничена само за периода 2007-2009 година, с цел подпомагане извеждането от експлоатация и справяне с последствията от преждевременното затваряне на блоковете. европейският съюз също даде политически гаранции за продължаването на подкрепата на общността за периода 2010-2013 г. Така би се постигнало, поне в сроковете за финансово подпомагане, еднакво третиране на страната ни спрямо Литва и Словакия, които също са ангажирани с предсрочно спиране на ядрени мощности затова вследствие изричното настояване на страната и в съответствие с принципите за солидарност и равнопоставеност на държавите членки европейската комисия излезе с настоящото предложение. размерите на допълнителното финансиране по никакъв начин не могат да компенсират милиардните загуби за страната от преждевременното спиране на блоковете. в същото време тази помощ е крайно необходима за осъществяване на по нататъшния процес на извеждане от експлоатация за което се предвижда да бъде използвана по голямата част от сумата. не по малко важно за страната е и предвиденото финансиране на мерки за модернизация на енергийния сектор за намаляване на вредните емисии енергийна ефективност енергоспестяване. гласуваният с огромно мнозинство доклад в комисията ИТРЕ съответства изцяло на тези нужди. затова за нас е неприемливо възобновяването на опитите чрез нови изменения в пленарната зала да бъдат прокарани текстове против въглищните централи или да бъде предрешен въпросът за директно погребване на отработеното ядрено гориво. дискусията по този въпрос тепърва предстои в европейския съюз. въз основа на това предлагам да подкрепим предложението на комисията ИТРЕ и да отхвърлим новите пет изменения на зелените. благодаря. Много благодаря. От името на социалистите има думата господин Ивайло Калфин за 4 минути. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Позволете ми преди всичко да благодаря на комисията за изключително компетентната работа и лично на комисар Йотингер за документа, който той предлага благодаря и на докладчика госпожа хармс за усилията които положи при обсъждането на този документ да бъдат поставени изключително важни за европейските граждани теми. основната цел на документа е да се подпомогнат усилията на българя за извеждане от експлоатация на четири от шестте блока на ядрената си централа. няма да коментирам доколко обосновано беше подобно решение но един път влязло в договора за присъединяване това задължение трябва да се изпълни от българските власти и те правят всичко което е необходимо в това отношение. същевременно затварянето на подобно огромно съоръжение преди срока предвиден в икономическите разчети предполага огромна пряка и косвена цена. част от тази цена се компенсира от европейския съюз. с това решение което се предлага днес европейският съюз изравнява подхода към българя с този приложен към две други страни нови членки на европейския съюз които поеха и изпълняват същите ангажименти. спазването на същия подход е много важно защото наше задължение е да запазим кохерентността на европейската политика. шестдесет от отпуснатите средства ще се използват непосредствено за извеждане от експлоатация на съоръженията от ядрената централа козлодуй а останалите четиридесет за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден двуокис в българия. искам да обърна специално внимание на някои много уместни въпроси които в хода на дискусията в комисиите бяха поставени от докладчика госпожа хармс и бяха обсъдени много нашироко. на първо място това е въпросът за съдбата на отпадъците от отработено ядрено гориво и облъчените елементи този въпрос беше споменат и днес от е, комисаря оеттингер. това е един изключително важен въпрос по който очакваме през есента европейската комисия да предложи специална директива. тогава европейският парламент ще има възможност да обсъди задълбочено този въпрос който убеден съм е от значение за много европейски граждани. поради това не мисля че решението на парламента по въпроса, който обсъждаме за компенсациите за козлодуй, трябва да предреши дебата ни от есента. Освен това, напълно споделям и аргумента на комисията, че един път, ако се създаде прецедент за финансиране на подобна програма, то тогава това ще представлява заплаха за целия бюджет на Европейския съюз това разбира се по никакъв начин не отменя или не намалява отговорността на правителствата на страните които имат подобни съоръжения да намерят окончателно решение на въпроса с отработеното ядрено гориво. второ по използването на средствата. няма никакво съмнение че получените от европейския съюз средства не трябва да финансират проекти които увеличават емисиите на въглероден двуокис. между другото опитът досега и в България и в другите две страни които получават подобни средства не показва да има подобни злоупотреби. това обаче което мисля че трябва да видим в този текст е кохерентност на европейската политика и прилагане на еднакъв подход към всички. за европейските граждани е изключително важно техните средства да се използват по предназначение прозрачно и ефективно. средствата които отпуска европейският съюз за българя отиват в специален фонд в който се включват суми и от други донори по предварително одобрени програми и под контрола на европейската банка за възстановяване и развитие средствата от този фонд заедно със съответното национално финансиране се насочват към съответните проекти. предстои съвсем скоро европейската сметна палата да направи ревизия на тези фондове включително и на този в българя. убеден съм че и в бъдеще европейският парламент ще следи отблизо как се извършва използването на тези средства. благодаря. Благодаря, господин Калфин. От името на либералите за две минути госпожа Валиан. Благодаря, господин председател, колеги, господин комисар. Като докладчик по е, инвестиции, е, инфраструктура и е, аз съм много, имам специално отношение към енергийната сигурност и наистина Европа има ключова роля в това отношение. Като депутат от Румъния, аз имам още по-голям интерес, тъй като сме страна, която граничи с България. Това отдавна ни занимава по очевидно екологични причини този е, ядрената електроцентрала е на 4 км от река Дунав и 150 е км от Букурещ. Според е, международни експерти инсталацията няма съответното покритие и се държа, представлява сериозен риск за течове. Предполагам, че наистина комисията, е, е, комисията наистина трябва да осигури достатъчно средства за извежда от експлоатация на тези реактори. Е, трябва да се гарантира. Това трябва да бъде направено на съответното ниво на безопасност и съответно с, в съответствие с най-добрите световни практики трябва да се спазят високи стандарти, в противен случай ще има заплаха за сигурността за целия регион. Ето защо ние се ангажирахме и подкрепяме предложението на комисията да отдели 300 милиона за извеждането от консултация. Но да ви припомня, че Първите 75 милиона евро, които бяха е, включени в бюджета за 2010 е, са е, вече изплатени, но трябва да сме много, да следим много зорко за е, е, разходването на европейските фондове. Е, проследяване на фондовете трябва да е много стрикно. Ето защо смятам, че Европейската комисия трябва първо да направи една точна оценка, да прецени до сега плюсовете и минусите в изпълнение на предишните проекти, е, за да е, реши е, как да финансира по-нататък следващите проекти заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие. Е, предполагам, че е, българските власти ще предоставят е, съответната стратегия за енергийния сектор. Това е една предпоставка за, 100, за пакета от 120 милиона евро. Госпожо Валян, прехвърлихте времето си. Колегата Стоянов. Колегата Стоянов възползвайки се от правото, което му дава процедурата на синята карта, господин Стоянов, значи, би искал да ви отправи един въпрос. Госпожо Валян, дали ме чухте? Пак ви казвам, <laughs> говоря ви на вас, да, ако обичате. Да, господин Стоянов, да, се възползва от правото, което му дава процедурата на синята карта и би искал да ви зададе, ако нямате нищо против, един въпрос. Господин Стоянов, имате, имате думата. Минутка имате. Една минута имате за въпроса. Благодаря, господин председателю. Много кратък и конкретен въпрос имам, понеже госпожата повдигна въпроси, свързани с сигурността. Искам тя да ми отговори наясно ли е, че преди извеждането на четирите малки блока на аец козлодуй те бяха обявени за най безопасните реактори в европейския съюз от европейската агенция за атомна енергия. Имате минута за отговор, ако искате. Uh, Уважаеми колега, какво мога да кажа? Мисля, че много хора решиха да направят нещо и че трябва да ги следваме. Така че не мога да коментирам. Е, Госпожо Валиан, от името на групата на зелените има за думата господин Тремополо за една минута. Благодаря. Благодаря. В днешния дебат не бива да забравяме да споменем, че Бълга... Европейският е, съюз даде на България 550 милиона за тези 4 реактора. Сега дава нови 300, значи в общи, общо се събират 850-860. Без разбира се да броим всички останали допълнителни финансирания, които са били дадени за други ремонтни междинни процеси. С други думи, това е цяло състояние, което сме изхарчили вече за тези реактори в Козлодо. Нека да няма повече шантаж от страна на България. Парламента трябва да гарантира сигурно и ефик... ефикасно съхранение на тези високо, силно радиоактивни отпадъци. Ние искаме 40% от тези 300 милиона да бъдат насочени от българското правителство към търсенето и намирането на сигурно съхраняване, на начин на сигурно съхраняване, хранилище на тези високо радиоактивни отпадъци. Дано да сме се получили от примера на Русия и на Турция. Председателят прекъсва депутата. Yeah, señor, сеньор е, Господин Тремополус, прехвърлихте времето си. Госпожа Парванова сега поиска думата чрез процедурата на синята карта и се обръщам аз сега към господин Тремополус Имате ли нещо против да ви се зададе въпрос от страна на госпожа Парванова? Да, няма нищо против. Може ли госпожо Парванова, възможно най-кратко да зададете въпроса си? Председател, тук ползвани думите шантаж, както и преди малко от кодеката ми Валеян беше споменато, че България е злоупотребила със средствата и не ги е използвала добросъвестно от предишния транш който беше използван е, съответно за компенсация. аз имам въпрос нека тук има представител на комисията комисията да потвърди има ли сигнали или напротив има от комисията. Госпожо Парванова, дали може да си сложите слушалките, за да ме чуете? Може ли да ме чуете, госпожо Парванова? Не е този процедурният начин. Вашият въпрос трябва да бъде директно към оратора. Така че задрасквам въпроса, който зададохте и няма да получите отговор. Просто не се придържахте към това, което гласи нашия регламент. Господин Джефри Ван Орден от името на реформисти. Благодаря много, господин председател. Аз се борих много упорито, за да предотвратя предварителното закриване на реакторите. Е, тези 7 години не бяха. Е, това не беше необходимо. Е, и не за безопасност. Ефекта беше, че, както беше предсказано, увеличаване на използването на лигнитни въглища, покачване цените на електроенергията и съкрещаване, намаляване износа на електроенергия от България. С други думи, щетите са и економически екологични и економически. Сега плащаме за грешни решения в европейските институции. Наистина, е, съвсем основателно е България да бъде третирана не по-зле, отколкото други държави в Европейския съюз, е, които също, е, чието реакции също бяха затворни преждевременно, чието реактори, и мисля, че комисията го отчита. Много пари потънаха в този процес на изваждане от експлуатация. Разбира се, важно е средствата да се разходват както трябва и да, бъде, да има ясна отчетност и мисля, че комисията ще ни увери, че това е така. Важно е да се е, реши и въпроса за компенсиране и заместване на загубените енергийни мощности. България, България получи е, помощ за създаването на успешни мощности за диверсификация, така че да не зависи от добрата воля на една или друга чужда сила. Благодаря ви, господин Ван Орден. От името на Европейска обединена левица, господин Рансдорф за минута и половина. Председайци, е, хотел бих че не може би... Нека да кажа следното. Програмата за Козлодой не може да се фокусира само за финансиране за прехвърляне на радиоактивни материали за увеличаване на енергийната ефективност в България както и за финансиране на альтернативни източници за енергия. Тази програма трябва да бъде принос към економическата и социална стабилност на целия Балкански регион, тъй като Балканският регион, включително България, е уязвима част от Европейския съюз, както видяхме това по време на економическата криза. Мисля, че трябва да имаме предвид член 30 от договора за присъединяване, одобрен и от Европейската комисия. Този договор беше приключен през, сключен през 2009, въпреки това трябва да има приемственост и да се спазва член 30. Благодаря ви, господин Рандолф. И така приключваме сега с господин Стоянов. Той има две минути и половина от името на независимите. Благодаря, председателю. Тук тази вечер обсъждаме компенсацията, която трябва да получи България за затварянето на Айцко Злодуй. Тази компенсация е правилна, справедлива и навременна, защото експерти изчислиха, че загубите, които България търпи от затварянето на първи до четвърти блок, са много по-големи от всичките компенсации, платени на нея досега но тук остана да стои въпросът защо въобще трябваше да стигаме до този момент? защо както казах преди малко най безопасните блокове в европа обявени за такива не от кой а от най престижната агенция агенцията за атомна енергия международната агенция за атомна енергия трябваше да бъдат затворени? и тук се чудя на безумието как този доклад за компенсациите се е озовал в ръцете на зелените които като сенатора марк катон започваха и свършваха речите си с това как трябва да бъде унищожен козлодуй. И тук искам да се обърна и към колегата трemopoulos ако обича малко да има очи да не се изказва по този начин защото точно неговата държава съвсем наскоро заради шантажите си получи много по голямо състояние отколкото България претендира в момента така че нека да не бъде толкова да обяснява какво трябвало да получава и какво да не получава България. Сега виждаме от Зелените внесени едни промени, които имат една-единствена цел, защото Зелените в момента имат проблем, а проблемът им е, че те със затварянето на АЕЦ „Козлодуй“ стимулираха емисиите на въглероден диоксид. И сега с тези изменения, с които още по-нахално искат да отнемат пари от България, да ги пренасочат в друго направление, те всъщност искат да прикрият собствената си вина защото те не могат да обяснят на своите избиратели защо техните избиратели граждани на европейския съюз трябва да плащат за да има в съюза повече емисии на въглероден диоксид. абсолютно противоположни за зелените позиции се получават в този случай. има и едно изменение което казва че козлодуй трябва да бъде пример но единственото нещо на което козлодуй беше пример е на това как стари реактори могат да бъдат безопасни и да функционират отлично а на единственото нещо което може да бъде пример занапред е пример за назидание как може благодарение на политическо безумие да бъде ликвидиран един чудесен работещ и печеливш отрасъл за една държава. Да, благодаря, стоя, господин Стоянов, но понякога сте много близо до границата и се опасявам, че ще я прекрачите границата на въжливостта и на парламентарния език. Не ви прекъснах, защото искам да покажа нашата щедрост, нашето великодушие, особено великодушието проявено от страна на колегите от групата на зелените. Те бяха атакувани фронтално, но имат своето достоинство и го запазиха, изслушвайки ви. Но моля ви да се придържате към вежливостта и към учтивостта. Следващия път ще ви прекъсна, защото няма да продължаваме да вървим там, където искате да ни тласнете. Благодаря. Минаваме сега към изказвания на оратори, които вземат думата от собствено име. Първият за минута и половина колегата Столоян. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на комисията, тъй като въпреки, че всички сега се занимаваме с финансовата криза, комисията намира време да се занимава и с други проблеми, продължава да го прави. И България има право да получи средства, които са и обещани за извеждането от експлоатация на тези блокове. Аз подкрепям електроенергията и производството и от ядрени централи. Не считам, че Европа ще може да постигне своите цели, каквито е заложила по използването на чиста енергия, без изграждането на атомни електроцентрали. Аз силно вярвам, че всяка страна има правото да изгражда атомни електроцентрали. Ние в Европейският съюз имаме колективна отговорност. и трябва да проявим известна солидарност, що се отнася до технологията, която се използва в тези атомни централи. Е, Европейската комисия трябва да бъде много строга, когато прави оценка на новите проекти за изграждане на нови централи. Благодаря сега за две минути господин Палескис. Благодаря, господин председател господин комисар. Поздравявам докладчика за добре свършената работа. Наистина, аз се подкрепям документа, който обсъждаме. Аз също съм за идеята да се предоставя 300 милиона евро помощ за България за закриване на четирите блока на ядрената електроцентрала Козлодуй в следващите за период от 4 години. Също времено, разбира се, трябва да се засили, е, да се затегне контрол върху изразходване на средствата. Трябва наистина да сложим край на една несправедливост и да покажем солидарност, както и други държави членки. Е, Словакия и Литва получиха такава помощ. Тези е, четири реактора не действат от време. Логично е да бъдат закрити това ще намали екологичния риск и ще ни помогне да използваме по-добре е, опита на, на работещите там. След закриване на е, централата, персонала ще трябва да се изправи пред нови предизвикателства и от опита на Литва ще ви кажа, че наистина ние сме изправени пред неочаквани проблеми и никакви срокове не могат да бъдат спазени. Разбира се, съгласна съм, че, съгласна съм, че основната цел от трябва да отидат за изваждане от експлоатация и инсталиране на е, на е, хранилища за ядрените отпадъци, но трябва да се грижим, които са, също са, представляват опасност за здравето на хората. Предполагам, че правителството на България ще попогнат и на служителите в, е, е, в, в завода, а, така и на а, техните близки, да намерят нова реализация. Важно е да им се помогне, да бъдат преквалифицирани, да използват своите знания и умения в други направления. Нови устойчиви работни места трябва да бъдат създадени и нови производства, които са а, екологично съобразни. Сега господин Шимански не си е на мястото, виждам, че е седнал на друго място, така че му давам думата за една минута. Господин Шимански. Е, Вилончание czterech блоков. Е, Благодаря ви много, господин председател. Извеждането от експлоатация на четири блока на АЕС Козлодуй доводи до сериозна загуба на енергийни мощности в България и се отрази на сигурността на доставките в региона вероятно ще доведе и до увеличаване на емисиите на въглероден диоксид. Въпреки, че тук се предлага а, да а, загърбим енергийните проблеми на една държава членка, което противоречи на принципа на солидарност, който трябва да е водещ в енергийната политика. Ние проявяваме дискриминация срещу атомната енергия трябва да дадем свобода на държавите членки да избират източниците си на енергия. Благодаря ви, господин Шимански. Госпожа Полина Крецо, две минути. Благодаря. Проблема с закриване и с изваждането експлуатация на ядрената електроцентрала в Козлодуй е проблем, който не може да бъде решен само от българската страна, но както бе казано тук, процеса на изваждането експлуатация се отнася и има отношение и е, към другите държави, където също има ядрени електроцентрали с определен е, живот. Злодо и винаги е била е, повод на тревога за е, румънските, за нас в Румъния, особено след Чернобил. Ето защо процеса на изваждане от експлуатация трябва да бъде съпътстван с един, една кампания за информиране на обществеността. Гражданите имат право да знаят какви са етапите, какъв е, какви са графиците, какви са съответните рус, рискове, каква е съдбата на ядрените отпадъци трябва наистина да се наблегне върху преработването или е, управлението на радиоактивните отпадъци. То, тези средства трябва да се изплатят на България без прекъсване. Макар, че те са достатъчни, е, все пак е, няма прецедент. Е, изваждането от експлуатация на тези електроцентрала няма прецедент. И трябва наистина, естествено, средствата да се разходват планово под надзора на съответните органи, за да може България да използва добре европейските средства. Благодаря ви, госпожо Крето. Последният оратор за две минути е колегата Балчитис. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Някои от страните от Централна и Източна Европа, които се присъединиха към Европейския съюз, поеха някои сложни економически и политически ангажименти, свързани с извеждането от експлоатация на а, атомни електроцентрали и управление на ядрени отпадъци. Това а, са ядрени държави. Те а, следват а, стандартите за сигурност в Европейския съюз. А, но тъй като тези електроцентрали не отговарят сега на изискванията, са нужни средства за тяхното извеждане от експлуатацията по безопасен начин. Това създава допълнителни бариери за страните, които не разполагат с достатъчно средства за управление на атомните отпадъците от атомните централи. Аз искам да поздравя Европейската комисия и предложението за осигуряване на помощ за България, защото без подкрепата на Европейския съюз България, както и Литва, няма да може да изведе от експлоатация тези блокове в изпълнение на всички стандарти за сигурност. Благодаря ви, господин Балчитис. Вече няма записани записани желаящи да се изкажат. Няма спонтанни, няма спонтанници в процедурата за спонтанни изказвания този път, така че минаваме директно към господин Йотингер и неговите заключителни думи. Заповядайте. Дами и господа, благодаря за откритията дискусия на тази, по тази делегатна тема. Трябва да подчертая, че комисията приветства е, доклада е, общо взето и парламента, и комисията са едини, че България трябва да получи допълнително 300 милиона е, евро. Това ударението в използването на тази помощ ще бъде да, сигурното, безопасното демонтиране и допълнително инжекция в енергийната промишленост в България. Като съответно тези финанси трябва много последователно да се контролират трябва, ние е, отчитаме различните ви коментари и сме сигурни, че съвета ще може да отчете позицията на е, парламента и ще можем да обясним е, целите на регламента. Ние се съгласяваме да продължим да финансираме изваждането от експлуатация на Козлодой. Това показва европейската солидарност с България. Изваждането от експлуатация на този реактор е наш приоритет и Европейски съюз подчертава това още веднъж. Благодаря още веднъж за подкрепата на доклада. Благодаря и в заключение давам думата за две минути на нашата докладчица госпожа Харм. Благодаря, господин председател. В заключение на дебата искам да кажа още веднъж, че извеждане от експлуатация на двата реактора е, в е, Литва, е, трите всъщност, Словакия и България, наистина бяха извършени след съответните международни експерти експертизи. Е, след Чернобил те много внимателно проучиха е, така, е, състоянието на нещата, така че мисля, че целта е, разбира се, да се постигат еднакви стандарти в Европейския съюз. Решението беше мъдро, навременно, но разбира се, то трябва да бъде придружено със съответните действия на солидарност и равноправие по отношение на разходите, които е, получиха е, и компенсациите, които получиха е, Словакия и Литва. Още нещо. Във всички тези държави както и в почти всички западноевропейски европейски държави, пък и по цял свят, до сега няма държава, която да е намерила е, отговорно решение на проблема с управление и съхраняване на ядрените отпадъци и е, милиарди държави са инвестирали суми в е, този, тези процеси и от 30 години се търси наистина отговорно решение на този въпрос. Това е един дебат, е, в който трябва да се, е, с който трябва да се занимават тези, които е, са имали такива високо високорискови технологии, защото съхраняването на и отстраняването на отпадъците е, е, е толкова голям нерешен риск, който е, достатъчно е, само той като риск говори за необходим, необходимостта да продължи помощта за изваждане от експлоатация на реакторите в България. Благодаря. Приключваме дебата. Утре на обяд е гласуването. Възобновяваме, значи, утре в 10 часа до 1 часа и от 3 до 5. Излъчваме и по интернет нашите дебати. Благодаря ви много за вашата точност. Благодаря